Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those of you who has forgotten... И така, <clears throat> колеги, да започнем. Има ли някой, който си е забравил картата? <clears throat> да ви напомня, защото започваме с гласуването. Може да започнем с първа точка. Дневния ред, може, може ли да го приемем? Може. Добре, <clears throat> Всички езици са налични за превод, без харватски. Сега за диалога с заинтересованите страни. Що се отнася до диалога с заинтересованите страни, координаторите решиха за условията, предвидимите и прозрачни условия тази тема да е включена за обсъждане на 15, за 15 март за обсъждането с заинтересованите страни. Ще работим заедно с DJ.com. Е, Господин Калдешамбон е докладчик и под негово ръководство ще търсим евентуални дати и място за подобен диалог. На следващо място има промяна в е, нашия график. Промяната е за следното. Няма да имаме заседание на 16 и 17 май. Ще го отложим за за 14-15 май. Това е понеделник и вторник. Така. И от 3 часа в понеделник ще започнем до 6.30 и във вторник това ще е заседание за цял ден. Трета точка междуинституционалните преговори. създаване на обща рамка за европейски статистики, свързани с индивиди и домакинства, основани на данни. тристранната среща ще започне днес. Докладчикът е господин Месер Сикс. И така, започваме с гласуването. Става дума за насоките за политика за заетост на държавите членки. Всички вие имате картите за гласуване, нали? Изменение 13 за, против, въздържали се, прието е. Нека проверим обаче, нека проверим изменение 13. Край на гласуването. То е отхвърлено. Отхвърлено е с 5 гласа. Преминаваме компромис 7, към компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Компромис А за, против, въздържали се, прието. Изменение 102, основно изменение от социалистите и демократите за, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 106 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 и 108, те са идентични, за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Из, изменение 21 за, против, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Изменение 134 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 135 за, против, въздържали се, отхвърлено. 25. за, против, въздържали се, прието. Нека проверим тогава проверка на 25-то. Отхвърлено е. Компромис 15. За, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се прието. Компромис 17 за, против, въздържали се прието. Компромис 18 за, въздържали се. Прието е. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка на 30 добре. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е с 6 гласа. 150 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. 162 изменение за, против, въздържали се, прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. 169 за, против, въздържали се, прието. Изменение 35 и 170. За, против, въздържали се, прието. Компромис 23. За, против, въздържали се, прието. 179 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, Отхвърлено. Компромис. Нека проверим. Про проверка на изменение 40. Отхвърлено е със 7 гласа. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Моля, колеги, не разговаряйте, докато гласувам. 45-то за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 45-то. And the vote is now closed. And it's rejected by six votes. Отхвърлено са 6 гласа. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се прието. Изменение 57 за, против, въздържали се. Нека проверим изменение 57. Край на гласуването. Отхвърлено е със 7 гласа. Четвърто и 58 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлено. Господин Корса. Госпожа. Аз изтеглих, аз си оттеглих изменение 58. Аз се оттеглям от 58 изменение. Моля да вземете това предвид, да го отбележите. We... Then we vote on actually We did, I didn't have that information. But let's... Да, добре. Нека тогава гласуваме изменение четвърто само. За, против, въздържали се, отхвърлено. 63-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 59-то за, против, въздържали се, прието. 61 то за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 61. And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено е с 14 гласа. Пет пето за, против, въздържали се, прието. 60 за, 60 пада. Преминаваме към 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 66 за, против. Извинявайте, 65 гласуваме за, против, въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 65-то. Край на гласуването. Прието е с 5 гласа. 66-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Изменение 74 за, против, въздържали се, отхвърлено. 7 за и 75 заедно. За, против, въздържали се, прието. 76 за, против, въздържали се прието. 77 за, против, въздържали се прието. Компромис 6 за, въздържали се прието. Изменение 84 за, против, въздържали се прието. 9 за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 11 за, а имаме разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено е, но нека проверим. Проверка на 11 първата част. Край на гласуването. Отхвърлено е с 10 гласа. Втората част, моля. Втората част, тя пада, така че гласуваме 85-то изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 87 за, против, въздържали се, прието. 88 за, против, въздържали се, Отхвърлено 89 за, против, въздържали се, прието. 90 за, против, въздържали се, прието. 12 и 92. Заедно, моля. Те са идентични. Имаме осно изменение от докладчика. в парламента и особено Емпъл комисията. За, против, въздържали се прието и 91-во изменение пада. Така, гласуваме предложението за решение на съвета, както е изменено. Нека гласуваме електронно, моля. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Имаме двама колеги от НП в повече. Okay. It's carried by 30... Прието е с 36 гласа за, 11 против и един въздържал се. Преминаваме към проекта за законодателна резолюция. Измерение 39 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега по именно гласуване на проекта за законодателна резолюция като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за, 10 против и 1 въздържал се. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика. Преминаваме към доклада на господин Рулен. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Компромис МА за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 88. За, против, въздържали се, приема се. 89. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис Е. За. Против възжали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 на седма страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. На следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на същата страница за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение Преминаваме към компромис J за против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се проверка на изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един член на НП в повече. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 63 за пада. Изменение 11 за против, въздържали се, приема се. Измерение 65 пада. Измерение 12 не се гласува. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70 пада. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 пада. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис ЕО за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме проекто доклада с измененията за, против, въздържали се. По именно гласуване, проекто доклада. Всички ли гласувахте? Да. 41 за, 0 против, 7 въздържали се. Това означава, че ще гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори по предложение на докладчика за, против, въздържали се, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Това означава, че ще започнем междуинституционални преговори. Също така искаме да поздравим Клод Ролен за чудесната му работа по един от много конкретните въпроси в нашия дневен ред за европейските избори. Не само за една партия, но за всички партии това е чудесно, ако искаме да насърчим хората да отидат да гласуват. Така, отиваме към следващата точка в дневния ред, която е точка 6. Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младеща с докладчик Шлан Пимента Лопеш.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 Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека да проверим изменение 82. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 гласа за, 8 против, 83 за. Против, възражали се, приема се. 88 за. Против, въздържали се, приема се. 91 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 101 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, Да проверим 104-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 104-то Изменение приема се с 31 гласа за, 17 против. Изменение 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 106-то изменение. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа за, 27 против. Сто девето измерение за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 разделно гласуване по искане на групата АЛДЕ. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, Проверка на втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 изменение за. Против, въздържали се, приема се. 122 за. Против, въздържали се, приема се. 123 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Да направим проверка по втори компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 гласа за, 28 против. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Изменение 1 пада. Така, преминаваме към девето изменение, разделно гласуване по искане на НЕП. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме втората част. Край на гласуването отхвърля се с един глас. Преминаваме към съображенията. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Трябва да направим проверка. Гласувайте. Край. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се.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 неговата работа. Преминаваме към следващата точка и гласуваме доклада по модернизирано образованието в Европейския съюз. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Компромис F, за, против, въздържали се, приема се. Компромис F, А отпада, казва председателката. Компромис Б на следващата страница за Извинете, започваме с компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Става дума за компромис С на втора страница. Да прегласуваме още веднъж. Компромис С за против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за против. Въздържали се. Приема се. Нека да провериме компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за и 20 против. Компромис С за против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х за против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т за против. Въздържали се. Приема се. Компромис Л. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за против въздържали се отхвърля се. 33-то изменение за против въздържали се приема се. Четвър... 44-то изменение за против въздържали се отхвърля се от компромиска за против Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, 22 против. 45 имене Приема се. Компромис N за против въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис же за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против. Според мен е отхвърлено. Добре, ще проверим. 48 изменение. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се с 27 гласа против, 21 за. На следващата страница 61 изменение за против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за, 20 против, 62 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 75-то изменение, втора част за против. Въздържали се, приема се. 80-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за против, въздържали се, приема се. Добре, ще провериме компромис М. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. Изменение 91 става дума за устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за против въздържали се. Приема се. 93-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис О за против въздържали се. Приема се. 95-то изменение втора част за против въздържали се, според мен е отхвърлено. Става дума за 95-то втора част. Моля, гласувайте. The vote is now closed. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. It's carried by 28 votes. Приема се 28 гласа. Go to the third part. The част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за против, въздържали се, приема се. Компромисю за против, въздържали се, приема се. Компромис П за против, въздържали се, приема се. 106 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 120 изменения за против. Въздържали се. Отхвърля се. 123-то изменение за против въздържали се приема се 127 за против въздържали се приема се 128 изменение, устно изменение на докладчика за против въздържали се, приема се. Компромис R за против, въздържали се, приема се. Сто трето изменение за против, въздържали се, приема се. 135 изменение за против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за 22 гласа против. Благодаря на докладчика. И следващият доклад тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Компромис едно за против въздържали се. Мисля, че трябва да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. Компромис 2 за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Става дума за компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Тридесет и първо изменение за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по 31 во изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 34-то за против. Въздържали се. Приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за против, въздържали се, отхвърля се, 48 за, против, въздържали се, отхвърля се, 49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 10 компромис, за, против. Нека да провериме. 10 компромис, моля гласувайте край на гласуването.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 Нека да провериме 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. 67 изменение за, против. Въздържали се. Приема се 68 за, против. Въздържали се. Приема се 69-то за, против, въздържали се. Приема се. И сега гласуваме цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа. Поздравявам докладчика. Yeah. Yeah. Interesting... Това означава, че преминаваме към много интересен точка от дневния ред и това е именно равновесието между професионалния и личния живот. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on work-life balance for parents. Който иска да остане да чуе дебата, моля да остане, иначе колегите, които искат да напуснат, да го сторят тихо, моля. A good atmosphere for the rapporteur on this important subject.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 Yes, we'll go directly to the next item on the agenda, and that is work-life balance for parents. И така, преминаваме към следващата точка – равновесие между професионалния и личния живот за родители и лица, които полагат грижи. Господин Каза е докладчик. Днес ще говоря на малтийски, тъй като има превод на моя матерен език. И така, през последните няколко месеца работата по тази директива беше много важна, за да може да сведем нашата политика от европейското на националното равнище. Една политика, която да е разбираема за хората. Важно е, според мен, да представим това законодателство малко преди изборите – защото то ще ответи живота на много европейски семейства. Целта е да се подобри равновесието между професионалния живот и личния живот. Тоест, отпуските, които могат да взимат хората за гледане на дете и гледане на нуждаещ се човек в семействата условията, на които трябва да отговарят тези отпуски, задълженията за работодателите. Всички тези въпроси се третират тук. Комисията казва, че бащата може да има 10 дена отпуска по бащенство. Аз предлагам това да покрива и осиновените деца, а също така и хора, които се смятат за бащи според националното законодателство. Аз смятам, че тази отпуска трябва да бъде заплащана на базата на болничната отпуска. И трябва да обхваща и отпуска, която се взима по време на раждането. Трябва да има стимули за бащите да споделят отговорността с майките и да споделят отговорността за образованието на децата, възпитанието им. И тук мисля, че може да се осветли проблема и за и проблема за болничните в държавите членки. Е, трябва да се да има възможност за компенсация от 75% ,75 от заплащането за отпуската по болест. Така няма да има разнобой в държавите членки. Аз говорих с заинтересовани страни, срещнах се с много представители на двете страни. Някои казват, че предложението може да отиде по-далече, други казват, че то вече е отишло прекалено далече. За да има равновесие, трябва да сме много внимателни, не е лесно да се постигне баланс. И така някои заинтересовани страни смятат, че предложението буди загрижено, затова аз намалих а, възрастта на детето, за което може да се взима отпуск от 12 на 10 годишна възраст. Комисията предлага компенсация за, от 5 дена за плащане на базата на болнични на болнична отпуска. Мисля, че тук трябва да се заплащат по-равно както родителите, така и лицата полагащи грижи. А именно 75% от заплащането на годишната отпуска, а не от заплащането на болничната отпуска ние укрепваме разпоредбите на предложението и задаваме стимули на държавите членки да поощрят използването на отпуска за гледане на деца. Повечето от моята работа се съсредоточаваше върху мерките за защита на малките и средни предприятия и на микропредприятията. Малките компании са гръбнакът на нашата економика. Те имат нужда от подкрепа повече, отколкото големите компании, които имат повече ресурси. Затова това законодателство не трябва да да представлява економическа или политическа тежест за малките и микропредприятия. Моята цел беше да постигна добър баланс, който да бъде приложен на практика и да може да помогне както на родителите, така и на работодателите. Заедно може да осигурим факта, че тази директива да, е, да има положително влияние и на, за двете страни от спектъра, така че всички, спектъра, така че всички да имат предимства от тези разпоредби. И в заключение искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на а, целия екип. Всички бяха много търпеливи с мен. Благодаря и на моите сътрудници. Не беше лесно да постигнем компромиси, компромис, но чрез тази директива ще оставим отпечатък в този мандат. Нашето послание трябва да бъде, че парламентът е силен, И ако е сме силни, ние ще имаме единен глас при тристранните срещи и ще може да окажем положително въздействие върху законодателството на Европейския съюз. Благодаря, Мария Арена е докладчица в сянка, но тя ще бъде представена от господина Гериус, от госпожа Гериус. Благодаря, госпожо председател. Наистина Мария Рена е наша, наш, док, нашата докладчица, но тя е в командировка. За това тя се извинява за отсъствието си днес. Ще започна а, изказването от нейно именно. Аз също се присъединявам в благодарностите си към докладчика. Ако погледнем това предложение, ще видим три принципа тук равновесието между професионалния и личния живот, борбата срещу бедността, борбата срещу неравнопоставеното положение на жените, стереотипите, традиционното неравновесие между мъжете и жените. Това са основните принципи, върху които трябва да се съсредоточим. Трябва да работим усърдно и конструктивно по време на преговорите, защото наистина предложението означава тези три принципа, които са ни много близки, да бъдат защитени. Трябва да кажа, че приветствам изменението на докладчика за това, че отпуската по загледане на дете не може да се прехвърли от единия родител на друг. Освен това, че трябва заплащането да е разумно, заплащането за родителите и за лицата полагащи грижи. Освен това, смятам, че ако се заплаща отпуската за гледане на дете на базата на болнични, това не е разумно, защото болничните се плащат по различен начин в държавите членките не се не се плащат в пълен процент. Например, в Белгия или в Германия се плащат около, около 60% от а, процента на растежа или 20-30% в Словакия. Това създава неравнопоставеност. Връзката между семейния отпуската по, по за гледане на дете и отпуската по болест предполага, че е, отпуската за гледане на дете е някакъв вид болест, така че това не е разумно. Мисля, че становището на докладчика може да бъде подкрепено от нашата политическа група. Девид казва, предлага възнаграждението да става на базата на процент от растежа, процент от заплатата. Докладчикът предлага 75% от ставката на растежа. Моето лично мнение, че трябва да отидем по-далече. Трябва да намерим решение на тези въпроси за заплащането. Аз мятам, че може да намерим тук компромис. Но не може да следваме рапор, е, докладчика по отношение на заплащането на родителите. Искаме да помогнем на бащите да взимат отпуска по бащинство и тази отпуска трябва да бъде заплащане за това. Трябва да помислим как може да става вземането от, на отпуска по бащинство от словашки бащи, например, когато тя се заплаща само с 25%. Трябва да има адекватно, достойно заплащане на отпуската за родителски грижи. Затова ние тук предлагаме равнопоставеност между отпуската за гледане на дете и за лицата полагащи грижи. Мария Рена предлага две изменения. Едното е свързано с отпуската по бащенство, да се направи тя задължителна. Аргументът е да се гарантира участието на бащите в образованието, възпитанието на децата от ранна възраст – това е начин да се гарантира участието на бащите в семейната структура. И се прави препратка към стереотипите, за които говорих по-рано. На второ място е, тя иска да се разшири обхвата на предложението, т.е. да се включат тук самонайтите лица и всички видове трудещи се. Подкрепяме клаузата за не не нарушаване на правата на трудещите се в страни с по-високи социални стандарти. Що се отнася до втората част на законодателното предложение и по-специално до гъвкавите разпоредби, разпоредбите за гъвкавост, ние искаме да запазим нуждата да се вземат предвид нуждата на работниците и предимствата за компаниите. Тук трябва да има баланс. Нашата основна цел е да подсигурим правото на работниците за гъвкаво работно време, без обаче с това да застрашим съществуването на компаниите и функционирането им. И накрая, мисля, че общата ни цел е да постигнем силно споразумение на равнище Европейски парламент. Тази директива е нещо повече от едно обикновено законодателно предложение. Тя изпраща сигнал за една по-социална и по-справедлива Европа, след като е преодоляна ерата на економиите. Мисля, че това е хубав сигнал за напредъка на европейските сили. Мисля, че моят съсед ще подкрепи една такава цел. Госпожа Рибейро замества ли някого? Госпожо Макентайр, не ви видях, моля за извинения. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нашият докладчик не можа да дойде днес, но тя ми изпрати своето становище и аз ще ви го представя с удоволствие. След като е прочела внимателно предложенията на автора, е, тя казва, че имаме подобни възгледи за това как да се подобри предложението на комисията и споделя становището на докладчика в комисията ФЕМ за необходимостта да бъдем разумни и реалистични в исканията. Това не означава, че не подкрепи инициативата на комисията. Предложението е навременно и, и с много достоинства. Предложенията на докладчика са насочени към следните въпроси и предизвикателства. Първо, наличието на инфраструктура за детски заведения. Това е абсолютно задължителен аспект на политика, ориентирана към семействата и улесняване на участието на жените на пазара на труда. Стига, разбира се, съответните жени и семейства да искат това. Освен това, тя иска да се отчете въздействието върху бизнеса. Докладчикът отчита в своите изменения проблемите на микропредприятията. Може би не всички подкрепяме това, но е факт, че някои гъвкави схеми на работното време могат да въздействат по несправедлив начин върху бизнеса. Също така трябва да се отчете и положението на родители на деца с увреждания. Предлага се да се намали минималната възраст на децата тогава, когато родителите поискат гъвкаво работно време и докладчикът смята, че това е разумна основа за компромис. Яна е за повишаване на минималната възраст до 12 години за деца с специални потребности и за деца, които имат увреждания или различни изисквания. Яна ще обърне особено внимание на положението на лицата полагащи грижи и ще внесе изменения и предложения, които отразяват по-добре ситуацията на лицата, които полагат грижи по неформален начин. Сега с ваше позволение искам да кажа няколко думи за позицията на Обединеното кралство. Whilst the entitlement to carers leave would be a completely new правото на отпуск за лицата, полагащи грижи е ново право. В Обединеното кралство има е, законодателство, което обхваща предложения, включени в директивата родителски отпуски за плащане и правото да се иска гъвкаво работно време. Това, което мен ме тревожи е, че предложението би могло а, да бъде в ущърп на съществуващи национални права. При сегашното законодателство в, в Обединеното кралство няма право на грижа за лицата полагащи грижи, но, има, но са предвидени права е, за гъвкаво работно време, така че аз мятам, че трябва да се постигне баланс между добре функциониращи политики е, и заедно с това да се спазят е, целите на предложението, но и аз искам да изразя своята благодарност към докладчика. Господа Вебер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за много разумния подход а, и насочен а, към а, становище, което се споделя от голяма част от депутатите. Ако искаме документа да се приеме в съвета, да има нужда от реализъм, защото становищата в съвета са доста по-различни, отколкото тук при нас, когато говорим за баланс между професионалния и, личния живот, не можем да не говорим за бащински а, отпуск. Така че нека да се опитаме да постигнем колкото може повече. Мисля, че би било разумно да не говорим за отпуск по болест, а да обърнем внимание на процента. 75% е нещо, което би могло да бъде прието. Проучванията показват, че бащите предпочитат 85%, когато става дума за взимане на отпуск, но това разбира се може да бъде предмет на преговори. Очудвам се, че някои от подходите по време на многобройните срещи, които проведах, говорят за това, че хората смятат, че бременността е нещо, което се случва от днеска за утре. Девет месеца. Не е така. Така че човек има възможност да се подготви. Също така, раждането не се случва без да знаеш, че ще се случи. Общо взето, човек знае кога ще роди. Така че с родителите, е, с майките и с бащите могат, може да се постигне договореност. Има предвид за малките и средни предприятия, за да не пострадат. Но затова е необходимо да се седне на масата на преговорите. С... Аз ще внеса изменение, с което ще подкрепя идеята за гъвкаво работно време. Това е бъдещето на пазара на труда и то трябва да се обсъди между работодателите и работещите. Също така, по всяка вероятност, ще внеса изменение за това да се включат всички работещи, в това число и самонетите. Защото мисля, че разпоредбите се отнасят и до тях чух, че ще се отправят искания за задължителен характер. Аз имам някои съмнения. Знам, че можем да оформим поведението на хората, но не знам дали ще успеем да постигнем това в процеса на преговори. Сега, дали възрастта за родителски отпуск ще остане 12 години или 12 години само за децата със специални потребности или 10 години, това е въпрос на преговори. Също въжи и за продължителността на родителския отпуск, защото това, което чувам в а, съвета, а, има желания а, тази продължителност да се ограничи максимално. И в комисията ЕМПО трябва да се даде много ясен мандат за преговорите. Защото ако има разделение, нещата ще станат още по-трудни. Да стискаме палци и да се надяваме, че ще се случи най-доброто. Таня Гонсалес има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо би исках да, да благодаря на докладчика за работата му по доклада, както и за обясненията, които ни представи. И бих искала да се спра на три конкретни проблема, залегнали в предложението на господин Кас. Първо, позоваването на детските заведения. Наистина това липсваше в предложението на комисията. Ние ще задълбочим този аспект, защото според мен това е наистина един много важен компонент от пазара на труда. И второ, благодаря за, за, за това, че той запази непрехвърлянето на родителският отпуск, за да има наистина насърчаване на бащите да вземат отпуски и за да има равнопоставеност на пазара на труда и също така за, за, за, за, за заплащането защото, както знаем, имаме доста големи разлики между държавите членки, що се отнася до е, заплащането на болнични. Така че бихме искали да има малко повече амбиции. Първо, що се отнася до онези 75% Струва ми се, че това е недостатъчен процент. Още повече, че знаете, че процента на на, на, на, на, бащ, на бащите е малък, така че ако заплащането беше 100%, то тогава наистина щеше да има равнопоставеност и много повече бащи, които да взимат отпуска. Второ, мисля, че отпуската на, за бащите трябва да бъде задължителна, защото две, две седмици баш, отпуск по бащинство, задължително и платен отпуск, така както е платен при майката. На трето място. Липсата на изменения в областта на правата на работещите. Сега, не смятам, че предприятието или работодателя би могъл и трябва да може да отхвърли е, молбата на е, трудещия се. И също така, а, тук се позовавате многократно на проблеми, свързани с микропредприятията, малките и средни предприятия и така нататък. Но тук, тук се казва в предложението на, на, на комисията се казва, че в дългосрочен и средносрочен план нещата са положителни за малките и средни предприятия. И на последно място не се, никъде не споменавате семей, семейството с един родител само, както и а, семействата с повече деца. И още, и, още, и още веднъж повтарям нещо, което съм казвала многократно. Аз не смятам, че ако този доклад трябваше да се да фокусира само върху директивата, която бе предложена от комисията, а просто а трябваше да включи много по-обща тема, като равнопоставеността между мъже и жените и отглеждането на децата и вземането на отпуска, т.е. да има по-широк обхват. Мирослав Смитрофанос от името на Зелените има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика Каза за а, усилията му да усъвършенства документа на комисията. Както знаете, Татьяна Жданока е колега в моята партия и титуляр, член титуляр на тази комисия. Тя а, положи големи усилия а, по тази тема като докладчик по равнопоставеността между професионалния и личния живот през 2016 година. Съгласен съм с докладчика, че може би трябва да подчертаем в по-голяма степен ролята на микро и малките и средни предприятия и техните проблеми. Аз обаче бих погледнал на нещата от друга гледна точка. Правата на служителите са приоритет. Нито предложението на комисията, нито изменението на докладчика решават проблемите. И искам да обърна специално внимание на нивото на плащанията. В първоначалния текст виждаме нивото на плащанията трябва да бъдат равни поне на това, което работещия би получил в отпуск по болест. Не сме доволни обаче, че не сме доволни обаче от това ниво, тъй като то е различно в различните държави имам предвид плащането на болничните. И е хубаво и трябва да си има предвид, че 80% не е достатъчна надбавка. Ние предлагаме всички добавки да се изплащат в пълен размер. Радваме се, че се въвежда идеята за родителски отпуск в предложението на комисията, но както вече казах, предлагаме изплащане в пълен размер. Доволни сме от предложението на комисията за повишаване на възрастта на детето за родителски отпуск до 12 години. Не приемаме предложението за намаляване на 10 години. Вече проведахме консултации с различни синдикати и организации. Знам, че много от тях се притесняват от споровете за възрастта. Има положителен, положителна тенденция. Като се повиши възрастта, ще се повиши производителността и ще бъде в интерес на работещите. Прехвърлянето на родителски отпуск е друг проблем в текста и ние ще включим а, нашето мнение в изменения. Не се, не се отчитат проблемите и на самотните родители. Те имат нужда от специални разпоредби, в това число и за преносимост на родителски отпуск. Бихме искали да изменим частта за отпуск за полагащите грижи Радваме се, че тази част е включена в предложението на комисията. Пет дни обаче не е отпуск за лице полагащо грижи. Призоваваме а, този срок да се увеличи. А, благодаря, добре дошъл в тази комисия. Лаура Джан е тук от СПД. Някой замества ли? Е? Не. ЕНС. Замества ли някой докладчика в сянка? Не. Сега преминаваме към онези, които бяха поискали да се изкажат. Господин Коша, заповядайте. Аз ще се опитам да бъда много кратък. Искам да споделя някои размисли с вас. Според мен представения проект е много добър документ а, и той потиква към общ размисъл. Целите в този текст обединяват всички нас. Много важен документ. Той се стреми да гарантира баланс между професионалния и личния живот. Разбира се, трябва да имаме предвид, че предложението на комисията предполага политика в областта на семейството, което е в правомощията на държавите членки. Трябва да се спазят принципите на пропорционалност и е, субсидиарността, както вече беше казано. И аз е, имам доста въпросителни за малките и средни предприятия и микропредприятията. Всъщност, е, мисля, че Европейската комисия не е провела възде... оценка на въздействието а, за а, тежестта, която ще понесат тези предприятия, така че нека да обърнем повече внимание на тези въпроси. По-нататък, аз мисля, че е много важно системата да бъде гъвкава, защото ако гъвкавостта отсъства, гражданите ще трябва да ще бъдат принудени да прави израз, избор между кариерата и семейството. И много често, поради липсата на гъвкавост, жените не раждат, поради което се раждат и малко деца. Отпускът по майчинство и бащинство трябва да се управляват по много внимателен начин. Нека да видим какви са, как стоят нещата на практика, какви са практиките на място. Някои държави членки предвиждат възможности за двамата родители. За съжаление, малко са бащите, които използват тази възможност. Например, в Естония се гарантира 100% от заплатата за всички бащи, но само 10% от бащите използват тази възможност, така че нека да а, помислим малко повече. Би било добре а, да видим къде, да помислим къде е грешката. Може би стимулите не са правилни. Няколко думи за семейната политика в Унгария. В Унгария е, има много работа, предстои много работа в тази област е, и аз мисля, че е много важно да се гарантира отпускът да е максимално продължителен, е, с възможност, с гаранция, че ще се запази работното място, без да се губи финансовата помощ. Аз споменавам унгарския пример, не защото е унгарски, защото е положителен опит, който можем, от който можем да черпим. А, нека да споменем и естонския опит, а, където също са предвидени стимули, така че Хубаво е, е, има, има възможност да се съчетават е, и двете. Хубаво, е, можем да, трябва да гарантираме запазване на работното място и не става дума само за финансово подпомагане. Например, трябва да се подпомагат детските заведения – и нека докладчика да се отнесе сериозно към тези предложения, защото е, структурата на подпомагането е, е много важна за е, постигането на баланс между професионалния и личния живот. Освен това, много колеги споменаха проблемите на родителите на деца с увреждания. Много важен въпрос. Например, в Унгария има специални а, мерки за родители на деца с увреждания, защото тези деца се нуждаят от особено грижи, така че нека да се предвиди максимална гъвкавост а, за подобни а, родители. Ще следя, ще продължим да следим тази тема с много голям интерес. Госпожа Рибейро има думата. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Благодаря на господин Каза за това, че се е свършил отлична работа по този доклад относно баланса между личния и професионалният живот. Много критики бяха отправени, но аз Смятам, че нашите съграждани очакват да вземеме някакво решение и да откликнем на тяхните очаквания. Нека не забравиме, че легитимните представители на европейците сме ние. Нека не, нека не забравяме, че отговорността на родителите не завършва с раждането. От там нататък двамата родители трябва да споделят грижите и отговорността по, по време на растежа на детето има случаи, при които детето е болно. А, нека не забравяме, че всичко се случва от един грип до тежки болести, като рак, когато детето трябва да бъде хоспитализирано, също така а, необходими са а, и грижи за възрастни хора, особено предвид застаряването на населението. Така че аз бих а, предложила това предложение да има по-широк обхват, да не се а, да не наблягаме само на проблемите свързани с децата, а по принцип с отглеждането и с истинският баланс между личния и професионалния живот и да се предвидат мерки, за да могат наистина нашите граждани да вземат а, отпуска и да се справят с проблемите. Да, поздравление за Дейвид Каза. Е, чудесно е, че се работи по тази тема. Проблемът е, че балансът между професионалния и личния живот е, изобщо за него няма място. Какво имам предвид? За какъв баланс става дума тук? Не може да се дефинира грижата за детето като отпуска. Това е обида за родителите. Родителските грижи означават неходене на работа, особено когато детето е болно. Отсъствие от работа. От това означава, че човек трябва да работи на частично работно време. Означава липса на пенсия, защото а в крайна сметка грижата за детето трябва да въжи а, като да се разглежда като работно време. Ако няма такова признаване, ще имаме пробой, пробойна, ще имаме а, пропуск в а, пенсионирането, например. Трябва грижата за детето да, го да я класифицираме, но като какво? В 27 държави членки трябва да помислим за такива а, професии, като а, детски учителки, а, е хора, които се грижат в яслите за децата. И ако искаме да имаме истинска равнопоставеност между професионалния и личния живот, трябва да мислим и за данъчното облагане. Трябва да помислим какво значи за един човек да няма деца. Това е най-добрият данъчен модел и най-добрият пенсионен модел човек да няма деца. И тук трябва да има равнопоставеност между хора с деца и хора без деца. За това изобщо не става дума тук. Така че трябва да има равнопоставеност, равни права и при данъчното облагане. Това е най-важното, с което трябва да се заемем. Ако говорим за нуждата на децата, трябва да помислим и за различните фази на развитие на децата. Психолози препоръчват а, първите две години а, главно родителите да са около децата. Следващата фаза е от 3 до 5 години, от 5 до 7 години и така нататък. И тук по тези фази трябва да организираме нашите модели и да и да помислим за това в кои фази родителите да бъдат финансово подкрепени. Само тогава, когато вземем всичко това предвид, може да имаме справедливост и равнопоставеност. И няма да имаме пропуск при пенсионирането, независимо дали грижата за детето е поел бащата или, или майката. Още повече, че майчинството в началото, след раждането, е по-важно от бащинството. Естествено, бащинството след известно време може да замени майчинството. Благодаря. Благодаря, господин Ходж. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че е много уместно да разглеждаме в момента документ, посветен на предложение на комисията. Става дума за един сложен проблем, но ние трябва да постигнем някакво, някакъв консенсус. Сега проблем, въпросът е, можем ли да постигнем баланс между неща, които са трудно сравними наистина им, реално ли е, а, възможно ли е да се постигне равновесие между професионалния и личния живот. Думата равновесие означава, че ние трябва да прекарваме еднакво време в, на работното си място и в къщи 50-50%. а, да. Така че, когато говориме за професионалния живот и личния живот, трябва да споменеме някои много важни аспекти. В Европа 60% от а, дипломираните са жени, но колко от тях ще навлезат в активния професионален живот. 12% по-малко, отколкото броя на вишиските в Европа. Сега, дали тази директива ще ще направи по-щастливи е, европейските граждани. Дали държавите членки могат е, да постигнат това. Имам предвид основ, основните принципи и основните базисните права. Като Семейство означава деца. Понякога деца с увреждания, поне, често възрастни родители. Някои не биха били щастливи в трудовия си, в професионалния живот ако а, не може същевременно да а, помогне на възрастен родител и дали трябва да караме бащата непременно да си вземе отпуска, когато детето е все още кърмачи и е с майка си. Така че ще ви дам и няколко примера от Полша. в семейство с а, две деца а, държавата изплаща детски надбавки. а, младите, младите хора, младите младоженците обикновено търсят и първото си а, жилище, така че не, не, не, необходимо е да се намери някакъв баланс, но мисля, че колкото и да а, се опитваме, това няма да стане чрез европейска директива. Мисля, че е трудно чрез идващи от Брюксел директиви. Това ще бъде постигнато господин Пимента. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че свършената от господин Каса работа е отлична. Сега, първият ми коментар по въпроса е следния. Знаеме каква е позицията на съвета тук. Нашите позиции също не са едини. Трудно е да постигнем консенсус. Знаем го още от времето, когато обсъждахме директивата за а, отпуск по майчинство и за майчинство трудно е да намериме консенсус, а, що се отнася до социалните аспекти. Разликите са много значими и винаги а, са били такива. Так, така че моето пред, моето мнение е следното. В всяка една директива трябва да има гаранции, че няма да се намалят правата, които, на които се радват гражданите в различните държави членки. Ето, примерно, ако погледнем какво е положението в Португалия, по силата на тази директива е, правата, на които ще се радват португалските граждани, ще бъдат по-малки от тези, които в момента им гарантира националното законодателство. Нека не забравяме, че трябва да се а, отстояват правата на детето, на майката, на а, двойката. Мисля, че тук не, не би било лошо да погледнем и какви са разпоредбите и препоръките на международните организации, като например СЗО, което препоръчва а, кърмене в първите 6 месеца от живота на, на детето. Така че, може би, това трябва да ни така помогне за определяне на срока на отпуските, родителските отпуски като цяло. времено аз смятам, че отпуска трябва да бъде прехвърляем. Аз мисля, че в семейството или в двойката трябва да бъде взето решение от двамата, кой ще вземе отпуска. също също, времено мисля, че абсолютно неправилно е, е да се определя прага на а, заплащането на като а, заплащане на болнични. А, това по, по, по, по, този, по този начин а, се пенализират, санкционират а, а, родителите като цяло, а нека не забравяме, че а, и жените получават по-малки по-малки, по-малко възнаграждение от мъжете, така че а, това ще се отрази финансово на семейството. Същевременно аз мятам, че възнаграждението трябва да бъде в размер на 100%. По този начин ще бъдат насърчени родителите. В Португалия отпуската може да бъде прехвърлена и това доведе до много повече участие, участие на мъжете в отглеждането и грижата за деца. Сега, а, що се отнася до грижата, а, до грижещите се за възрастни или, или други. Мисля, че това няма нищо общо с родителският отпуск. Португалският е, португалското законодателство предвижда възможност за отпуск до 30 дни годишно за грижа за възрастни хора или болни от семейството. Същевременно времено трябва да се предвидат инвестиции в публични услуги, които да помагат на семействата и в заключение доста се говори тук за гъвкавост нас ние сме против а, гъвкавостта, когато става дума за а, намиране на баланс между професионалния и личния живота. Труда трябва да а, откликва на нуждите на семействата. Това означава по-скоро намаляване на а, работното време, а не на разпокъсване на работното време. Знаеме, че е, отпуските по майчество са проблем за някои работодатели, но ние не можем да позволим това в Европейския съюз. Особено за безсрочните договори предприятията имат време да се подготвят за, за да реагират. В крайна сметка човек не забременява днес, за да роди утре. Предприятията имат достатъчно време да се подготвят и работодателите трябва да пре, вземат необходимите мерки, за да заместят съответният отсъстващ работещ. Тоест, необходими са и по-добри механизми за гарантират трудовите права и на жените, и на мъжете, но наистина трябва да на първо място насърчаваме хората да знаят правата си и да се възползват. Затова трябва да има меха, механизми, които да позволяват упражняването на правата. За да не бъдат всички тези права само на хартия. Защото в... Но в Португалия, както и в много други страни, все повече и повече хора не могат да а, упражняват правата си, защото биват заплашени, че ще загубят а, а, работата си. Благодаря. Благодаря на докладчика за неговия подход. Съгласна съм, че ни трябва равнопоставеност при отпуската за родителски грижи. Много е често е, когато бащите не взимат отпуска по бащенство, когато не им се, получа, ако не им се заплаща в пълен размер тази отпуска. Е, гъвкаво работно време. Да, това е важно. Не е много лесно тук да се намери балансът. Моят колега от социалистите каза, че не бива че трябва да се намери баланс, т.е. да се защитят, защита, да се защитят правата на трудещите се, но и а, функционирането на компаниите. Компаниите трябва да са наистина печеливши. За големи компании е по-лесно да въведат гъвкавостта. Виждаме го в собствените си държави. Е, По-големите компании са вече въвели различни схеми. Много по-трудно е за малките и средни предприятия и за микропредприятията да въведат такава, такива схеми. Може би може да все пак да постигнем пропорционален баланс. Бе казано вече да се вземе предвид националното законодателство. Колегата от Португалия също каза, че не бива да се подкопават стандарти, които вече съществуват. Много от нас знаят какво се случи с директивата за майчинството. И най-малкото е, което искаме, е то същото да се случи и с това предложение. С всички тези резерви трябва да вземем предвид наистина националното законодателство. Ние в Обединеното кралство имаме отпуска за гледане на възрастен човек, за полагане на грижи, така че трябва да внимаваме. 80% е, от грижите полагани за лица е неформална грижа и се прави от жени. Повечето от нас или отдават грижи, или поемат грижи. Това е социален въпрос. В този контекст мисля, че европейското законодателство трябва да помогне. Съгласна съм с това, което казват колегите, е, че имаме нужда от европейско законодателство. Не съм съгласна с колеги, които казват обратното. Важно е да се разбере следното. Е, никога не е достатъчна финансовата подкрепа. Трябва обаче да има достъп до дългосрочна подкрепа, дългосрочна грижа за лица. Е, много е трудно да има баланс за лицата полагащи грижи между професионалния живот и личния живот. Пет дни в годината това е принцип, това е началото, но не е достатъчно. Трябва да видим, да огледаме нещата, какво може още да се направи. По отношение на децата и децата с увреждания и с специални нужди, е, трябва тук също да погледнем ситуацията. Няма да е лесно. И накрая. И това също бе споменато от някои колеги. Въпросът за пенсиите. Когато хора се грижат за други хора, това тогава те губят части от вноските си, части от заплатите си и след 20-30 години те ще имат по-малки пенсии. Не зная дали може да регулираме материята тук, може би в точка от преамбюла, но трябва да кажем ясно, че трябва да се погрижим за това. Днешните жени, които се грижат с, с членове на семейството, да не са утрешните бедни и нуждаещи се жени. Благодаря на докладчика още веднъж и на докладчиците в Сянка. С интерес очаквам бъдещите ни срещи и разговори. Госпожа Шойдрова, благодаря. Най-напред Искам да благодаря на нашия докладчик за неговите предложения. Те са много разумни и според мен много балансирани. Тук е, в тях се говори за, за, за защитата на интересите на работодателите, на, на децата, на майките. Мога да подкрепя всички предложения. Трябват ни добри институции за грижа на деца. Тук съм съгласна. Сега за адекватните приходи. Не бива тук да се прави препратка към заплащането на базата на болнични. За бащинството то съответства на майчинството като отпуска. Но отпуската по бащинство и отпуска за грижа за лица трябва да се заплащат на база на БВП. Минималния брутен доход. 75% според мен е прекалено висока стойност. Може би тук трябва да мислим за альтернативни стойности. Докладчикът, неговата цел е да защити малките и средни предприятия, съгласна съм тук с него, защото естествено държавите членки трябва да са гъвкави, като определят а, административната тежест за малките и средни предприятия. Намаляването на възрастта на децата е уместна според мен. Докладчика предлага 10 годишна възраст, комисията 12 годишна възраст. Аз мисля, че може да смъкнем тази прак. Според мен 8 годишна възраст ще е достатъчно да постигнем целта на директивата. Има и някои други въпроси. Ще правя някои изменения. Например, лицата, полагащи грижи, тази дефиниция за тези лица е прекалено тясна. Лицата, полагащи грижи, трябва да бъдат окоръжавани да се грижат за повече а, членове на семейството. Не прехвърлянето на отпуската. Това е разумна идея, но 4 месеца е прекалено ограничително. Родителите имат нужда от повече гъвкавост. Аз бих предложила по-кратък период за непреносимост, непрехвърляемост на отпуската и държавите членки могат да дадат бонусен период за родители, които споделят отпуската си. Това е един евентуален стимул. В Германия има подобна практика, ще предложа подобни изменения и се надявам да постигнем компромис при, преди да почне преговорите с комисията. Господин Каза, ще дам думата първо на комисията иска ли някой от комисията, може би господин Оливие, да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. Искам силно да подкрепя докла... предложенията на докладчика. По-специално, съгласни сме с отпуската по бащинство и съответното адекватно компенсиране. Мисля, че тук може да отбележим напредък за равенството между половете на работния пазар. Искам да ви напомня само за принципа на субсидиарност. Имаме примери за това, че общи усилия в тази област дават плодове по отношение на компенсацията. Комисията смята, че минималният стандарт поне за бащинството, за отпуската по бащинство, ще, ще изясни предложението. Ние не подкрепяме препратките към националното право, националното законодателство. Не искаме да има и дефиниция, допълнителна дефиниция за работник. Това може да увеличи правната несигурност за обхвата на директивата. Благодаря. А сега господин Каза има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Аз съм много доволен да видя, че докладчиците в Сянка и колегите са по принцип обединени около общи становища за директивата. С удоволствие ще, ще очаквам съвместната ни работа. Трябва да останем амбициозни. Не, не бива да преувеличаваме нещата. Нека сме реалистични. Реалисти. Е, сигурен съм, че когато назрее моментът, ще работим добре заедно. Сега отбелязах си всички изказвания, особено що се отнася до децата с увреждане и специални нужди. Е, трябва да видим как може това да го подслоним в текста. Сега за законодателството в Португалия и Обединеното кралство. Има клауза, която сме предвидели, която казва, че държави членки, които имат по-благосклонни е, разпоредби за трудещите се, те трябва да бъдат запазени. Казваме го това. Но нека си спомним цялата история за майчинството, т.е. за директивата за майчинството. Нека си спомним тази история, не искаме това да се случи и тук. Нека сме реалистични, нека помогнем на директивата за майчинството да бъде одобрена, нека започнем с нещо. С нещо реалистично. И нека помним, че в съвета ще имаме трудни преговори. Нека не преувеличаваме, когато искаме да предложим нови идеи към предложението на комисията. Нека не се опитваме да решим всички проблеми под слънцето всички проблеми на националните държави членки. Нека намерим минимални стандарти, с които да се съгласим. Това ще е добро начало, но начало, което ще ни помогне да подобрим това законодателство и най-вече директивата за майчеството. Благодаря за дискусията на всички. Е, Крайния срок за изменение 13 е април, 12 часа. 11 юли гласуване в комисията и в пленарната зала. Е, досието ще бъде гласувано и представено и гласувано вероятно след лятото. И така, сега преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Това е устава на социалните и солидарните предприятия. Това докладчик тук е господин Бекер. Радвам се, че все още много колеги остават да ви чуят вас, господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които имат време за моето становище. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря и на колегата Мастайка от Юри. Благодаря и за едно чудесно проучване, което ни бе представено. Социалните предприятия се грижат за растежа, растеж, който се видя и по време на кризата. Е, и за това социалните предприятия са толкова важни. Социалните предприятия При тях работят около 15 милиона граждани и по време на кризата те бяха увеличени с още 1,8 милиона. Социалните предприятия представляват социални ус услуги. Тук няма противоречие между социалния и екологичния аспект. Затова няма нищо против идеята е, нашата економика да стане още по-социална. Ето защо искаме да имаме устав за всички социални предприятия. Това са тези благотворителни е, сдружения и организация, като Червения кръст, като кооперативи, като фундации. Тези предприятия стават все по-важни, защото те са все по-привлекателни за млади хора. Млади хора, които представ... Пред... преследват социални цели и екологични цели. Основната част на моето становище са най-напред да към, за приходите на тези предприятия, но тези приходи се реинвестират до голяма част за постигане на социалните цели на тези социални предприятия. Ние смятаме, че социалните предприятия трябва да докажат факта, че имат социално въздействие върху пазара. Мисля, че е добре да си спомним, че социалните предприятия са видими, постигат видими резултати. И ако искаме да си спомним кои с какъв вид са тези предприятия, ще ви дам някои примери. Има един хотел на Каритас и има една агенция за кейтеринг на Каритас. И добре, човек се чуди какво е социалното тук. Ами Каритас за заема и наема дългосрочно безработни, т.е. дългосрочни безработни хора биват спасени от социален недоимък, от социална катастрофа. Или пък по предприятия, които поправят велосипеди или поправят телевизори. Те нямат социален фонд, но те използват бивши затворници като работници. И отново имаме тук социално въздействие върху обществото. Това е много важно. значението е огромно. Не искам с това да кажа, че това води до економии на соци... от социалния бюджет. Социалният аспект тук е, че се дава възможност на хората да работят. И има диагностични центрове за рак, за рак на гърдата, където изследванията биват правени от слепи хора. Няма, е, няма да ви убеждавам, че има много социални предприятия в областта на здравеопазването, на грижата за децата, на грижата за възрастните. Е, тяхната, тяхната значимост е огромна. В доклада ние искаме да подкрепим тези социални предприятия на национално и регионално равнище и подкрепата да идва от Европейския съюз. Има едно предложение, което не получи консенсус, но искам да ви го представя. Това е предложението за е, въвеждане на система от сертификати, където социалните предприятия получават един социален знак, европейски социален знак. За, каква е, какъв е смисълът от това? Е, парите от частни инвеститори могат да се инвестират в тези социални предприятия и един инвеститор не може да контролира дали това е едно истинско социално предприятие или не. Така че, ако искаме да привлечем а, пари от частия сектор, т.е. това ще са инвеститори, които не, с, не, не искат да имат толкова много печалба, колкото и да искат да упражнят социален ефект. И именно за тези инвеститори, за да може да ги ориентираме, имаме нужда от един европейски социален знак. И така, накратко, моля ви, представете вашите изменения до 9 април 17 часа. Благодаря ви. Благодаря, господин Бекер. Думата има Емилиан Павел. Ще се изкажа от колегата на Хавяро Лопес. Той не може да бъде тук заради предварително поет ангажимент с е, синдикатите в е, Гент. Неговото мнение като докладчик в Сянка. Благодаря първо на всички, на докладчиците от другите комисии, както основния докладчик. Отдавна работим по а, този доклад, а, по който и двете комисии имат правомощи. Двамата докладчици обръщат внимание на оценката за европейска добавена стойност това проучване, което трябва да бъде част от всяка законодателна инициатива, препоръчва да се да има маркировка за стоки или услуги, които, са, които са, влизат в категорията социално предприятие. Това трябва да е система, която предприятията да възприемат. Докладчикът на МПЛ подчертава, че разходите за изпълнение за фирмите трябва да бъдат минимални. Е, необходимо е да има е, да се осигури достъп до този е, тип маркировка. Съгласни сме като цяло с предложението на докладчика от Темпъл, но смятаме, че е необходимо да се допълни с някои изменения както следва. Първо да се призове Комисията за европейска рамка, която да излиза отвън рамките на маркировката, така че фирмите ще подобрят своето място в единния пазар. Да се прави разлика между фирми, които работят е, за е, печалба и други, които са социални. Да се набележат мерки за достъп до финансиране за подобни предприятия. Мерки за осигуряване на достъп на тези предприятия до обществени поръчки. Да се уточни как да се помага на тези фирми да постигнат целите на 2020 като борба срещу бедността и насърчаване на социалното включване. Обедени сме, че с нашите изменения ще се дообогати чудесната работа на докладчиците. Готови сме на, да си сътрудничим, за да можем да отговорим на потребностите на този сектор. Thank you, Madam McIntyre. Thank you. Госпожо Макентайр, най-напред искам да се извиня от името на Яна, която е нашия докладчик в Сянка. Тя не може да е тук. Е, тя е, благодари на докладчика за предложението, но и за желанието да работи заедно с другите докладчици в Сянка. Няма съмнение, че подкрепата за социалните предприятия е достойна инициатива и социалните цели, заедно с предприемаческото измерение, са възможност за откликване на потребностите на гражданите и общностите. Социалните предприятия работят в сектори, в които работят доста хора. Целта на Йонас е да направи така, че маркировката да не, да, да не е свързана с рестриктивни критерии. Както казва докладчика, формалностите, свързани с получаването на маркировката, трябва да бъдат свеждани до да миними. Иона също смята, че социалните предприятия трябва да участват по-активно в обществените поръчки, като разбира се не искаме да има несправедливи условия за другите фирми. Не бива да се пренебрегват условията е, за благоприятна среда за фирми с социално измерение. Това не е така във всички държави членки. Докладчикът ще спази е, това изискване в измененията. Е, докладчик в Сянка разчита на плодотворна работа. Сега няколко думи от, и от мен самата. Много се радвам, че господин Бекер пак работи в областта на социалните предприятия. Той отдавна работи по тази тема. Искам да кажа, че аз се гордея с това, че съм в ръководство на предприятие в Обединеното кралство, което а, се съобразява с социалното измерение. Социалните измерения а, трябва да работят като всички останали, защото по този начин те служат на цялото общество. Когато на подобно предприятие се даде маркировка, хората ще знаят колко ценна е тяхната работа. Госпожа Харкин rapporteur uh, for his good work, and I agree with him and virtually all the other speakers on social. Благодаря. Споделям становището за социалния аспект, социалната полза от тези предприятия. Докладчикът правилно е решил да е, върви по пътя на социалните мрежи, а не правната форма на Европейския съюз. Знаем тук, че предложението на комисията за устав през 2006 година и предложението им през 2012 година за устав за европейските фундации бяха оттеглени и просто нямаше достатъчна подкрепа. Благодаря на а, докладчика за това, че а, работи не в рамките на а, юридическото лице. Ние преди сме се занимавали с тази тема и призоваваме за улесняване на достъпа до обществените поръчки. Определено сме обсъждали социалният етикет и социалната маркировка. Аз лично съм за разработването на социална маркировка. Не искаме твърде много бюрокрация, но заедно с това тази маркировка трябва да, да си заслужава хартията, на която е написано. Говори се за това, че трябва да сме, да, им, да държим сметка за интересите и на другия бизнес. Но в законодателството за обществените поръчки имаме различни нива на достъп. И най-сетне, за да кажа, че е, искам да кажа, че съм съгласна с докладчика за европейското финансиране. Аз ще внеса немалък брой и изменения. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря много. Аз мисля, че докладът на господин Бекер може да бъде много полезен като европейска рамка защото е необходимо да се насърчава тази инициатива. Съгласна съм с сертификацията, за да можем да постигнем повече прозрачност. Това предложение би трябвало да предвиди гъвкаво за държавите членки. Надявам се, че Ще се разработи а, рамка, която да срещне подкрепата на държавите членки. Подкрепата е много важна. Благодаря. Господин Клайн, още ли е тук от Европейската комисия? Искате ли да добавите нещо? Благодаря. Uh, Благодаря за този дебат. Най-напред да ви напомня, че Европейската комисия поставя развитието на социалните предприятия начално място в своите приоритети от доста години насам. Комисията работи по разработването на механизми за подкрепа на социалните предприятия и социалната економика. Това се прави чрез нашата експертна група по социалното предприемачество. Например, през 2013 година направихме проучване, за да характеризираме същината на социалните предприятия в държавите членки, като част от социалната но и бизнес инициативата. И по време на а, този анализ ние искахме да разработим, да развием идеята за системите за маркировка и етикетиране. В момента актуализираме доклада и а, актуализираният вариант а, ще бъде готов а, тази година, що се отнася до финансирането. Напълно съм съгласна, че трябва да продължим да финансираме социалните предприятия, по-конкретно структурните фондове, ЕСИФ, както национално, така и регионално ниво. Тук трябва да споменем това, че нашите служби работят за, за разработване на идеята за социалната маркировка, която обаче трябва да отразява спецификата на държавите членки. Е, всеки етикет трябва да се разработи с участието на всички заинтересовани лица на регионално ниво и на е, ниво държави членки. Защо? Защото тези заинтересовани лица най-добре познават е, предизвикателствата пред социалните предприятия и също така могат да бъдат застъпници на идеята за промяна. Благодаря. Благодаря за коментарите. Благодаря за коментарите господин докладчик, искате ли да кажете няколко думи? Да, искам и аз да благодаря <clears throat> за готовността на колегите да представят изменения. Надявам се, че така ще подобрим становището. Благодаря за мотивиращите изказвания от името на госпожа Харкен, на госпожа Макентайр и госпожа Акела. Много се радвам и е, на това, което каза комисията. Мога да потвърдя като докладчик, че си спомням инициативата на комисаря Бърние за социалната със социалните мерки, социалната инициатива. Радвам се, че тази инициатива ще бъде оценена допълнително и това ще е още един елемент в нашия общ конструкт. Благодаря, господин Бекер. Крайният срок за изменение е 19 април, 5 часа след обяд. На 17 май е приемането в нашата комисия, а 20 юни е приемането във водещата комисия Юри. Благодаря ви. Благодаря за вашето присъствие до края. Благодаря. С това приключваме днешното заседание. It was an interesting debate uh, to the very end.